ни създаде седем регионални а, е, инструмента а, е, за смесено а, е, подаване на помощ. От, от една страна в тези инструменти са включени грантове от бюджета плюс сум, суми, които са изплатени от държавите членки, както и допълнителни ресурси, които не са грантове. Е, грантовете и е, средствата, които идват по друга линия, се смесват за финансиране на специфични проекти. В е, като пример мога да ви покажа този график. Виждате една че в една такава операция на смесване на методите за финансиране имаме, разли... имаме различни а, източници на финансиране. Първо, собствени ресурси на бенефициента, както и ресурси и средства от европейска институция, независимо дали става дума за Европейската инвестиционна банка а, или а, друга, а, друга институция. Към това се добавят неевропейски публични финансови институции които все, все повече и повече играят важна роля в е, областта на сътрудничество. След това можем да имаме частни инвеститори. Е, и, както казах, и собствените ресурси на бенефициента, т.е. средства на, от местните органи на властта или от е, правителството. От, 1200, от 2007 година насам Създадахме и е, няколко попечителски фондове и инструменти, включително за Централна Азия, за Азия, за Африка. И 1 милиард и 200 милиона евро са били а, разпространени по линията на тези инструменти. А, искам да кажа, че понякога и малки суми дават големи резултати, ако можем да считаме, че 1 милиард е малка сума. Сега, само за да а, така, дам по-нагледен пример. Е, около 170 проекта са започнали от 2007 година. Е, през 2007 година започнахме с инструмента за е, развитие, след това Лайф, Ивко и през 2012 година започнахме с инструмента за инвестиране в Азия, е, Тихоокеанския регион и Карибския басейн. Ще в... Ням, няма да се спирам на подробности на цифрите, тъй като те са в документа, който ви е раздаден. Единственото, което искам да кажа е, че този смесен е, метод е, е много удобен за финансиране на специфични е, проекти в различни области. Ето тук направил съм един е, списък е, на проекти, ето в Никарагуа, където ще финансираме един проект, който ще има за цел да, да достави питейна вода и да увеличи този процент от 72 на 95% от населението в 15 града. В Марокко става дума за изграждане на най-голямата централа за слънчева енергия. За Западна Африка става дума за електропровод. И на други места, също така проекти, които създават много работни места. Кои са секторите, които се възползват от този вид финансиране? Те са най-различни. Най-голямо финансиране се отпуска на енергийния сектор. Все повече и повече се финансира транспорта, водо, построяването на водопроводи и водоподаването в градските региони. 5% също така са насочени към социални, социални разходи, социална политика и информационните и комуникационни технологии в Африка се финансират също така в рамките на 3%. 40 от средствата се влагат в преки инвестиции, една трета отиват за техническа помощ, проучване, овоз и други. Част от финансирането също така е за, за, за, за покриване на а, лихвения процент и тези средства отиват в попечителския фонд, 4% за рисков капитал и 3% за гаранции. Ако искаме да работиме повече с а, частния е, сектор, ще трябва повече да наблегнем на последните е, два компонента. Как всичко това се вписва в е, дневния ред за ефективност на помощта? Ефективността на помощта е един основен компонент на цели, цялостния дневен ред за промяна ако координирането на различните дейности води до по-последователно и целесообразно насочване на помощта за изпълнение на целите, записани в този дневен ред. По този начин се намаляват също така цената на различните транзакции, на цялото управление на програмите и по този начин се освобождават средства за е, осъществяване на допълнителни програми. Така, в, какво кой участва в този механизъм? Както казах, европейски и неевропейски а, е, финансови институции, както и донорите и финансовите институции. Това са на, на практика едни различни цветове, които светове и е, заинтересовани страни, които ние събрахме в е, едно. И каква е послед... какви са последиците от прилагането на този механизъм. Ефективността е основната ни цел при осъществяване на този механизъм за смесване на различните методи, като по този начин осигуряваме синергия между различните финансови институции, но и между, включително и между донорите и бенефициентите които работят заедно за идентифициране, подготовка и финансиране на съответните проекти. Сега, ако... Мис, мисля, че сега е, че е важно да споменеме, че методите на, на смесване на подаване на помощта няма само финансов аспект. По, по, по този начин ние можем да насърчиме, да, увеличиме ефекта и да привлечеме и допълнителни а, донори от частния и публичния сектор. По този начин се а, ние въвеждаме и повече финансова дисциплина при, при изпълнение на проектите и тези, които изпълняват проектите, се чувстват и а, а, собственици а, до известна степен на самите проекти. Също така е важно да се каже, че а, цялата тази дейност – е в съответствие с нашите е, глобални цели на регионално и международно равнище. Няколко думи за избора на, проекти, на проектите. Когато избираме проектите, трябва да а, а, имаме предвид следното. Финансирането на проекта трябва да доведе до добавена стойност. Тоест, трябва да се извърши един предварителен анализ проект по проект, за да можем да отчитаме всички критерии, включително регионалните критерии, техническите критерии, е, добавената стойност, е, е, резултатите, ливереджа, който ще постигнем с обсъществяване на проекта и устойчив, устойчивото развитие. А, 90% от средствата, които сме отпускали по този линия, са били за ем, проекти за публично, публично инвестиране в проекти от обществен интерес. Но, както казах, все повече и повече ще трябва да е, работиме за привличане на частни е, инвеститори и частни инвестиции. за да има по-добро сътрудничество, бе създадена Европейската платформа за а, сътрудничество чрез методи на смесване на финансиране, а, където но участват различните институции, където се опитваме да намериме най-добрите решения. Отчетено беше, че различните инструменти, с които разполагаме, ни позволяват да постигнем целите, които сме си поставили и да бъдем ефективни. Така че Европейският, парламент също участва в различните равнищи, равнища на взимане на решение на анализ, както в техническите групи, така и в работата на платформата. Съществуват, създадахме и две технически работни групи, първа и втора. Едните, които правят анализ на а, постиженията, а, които правят, а, извършват преглед на най-добрите практики и извличат полуките. И втората работна техническа група, която има за цел да изработи а, рамка, която да се основава на препоръките на първата т.е. в която да бъдат включени резултатите, които сме постигнали е, чрез е, прилагане на е, методите на смесено финансиране и същевременно да оптимизираме инструментите. първите резултати е, на работата на тези две технически групи ще бъдат е, на лице и ще могат да ви бъдат представени е, през месец юни. Благодаря ви. Следващият госпожа Софи Сиртен, директор за кооперативните реформи в Световната банка. Тя се е занимавала с различни теми, работила е в Световната банка, отговаряла е за различни а, области. Тя ще говори за ефективността на помощта за развитие. Thank you. Let me just take a minute to find my presentation. Благодаря. Само да си намеря презентацията. Oh, is it on the which there. So as it's um, being loaded, um, let me explain the focus of my presentation. Нека обясна същността на презентацията си. Ще говоря за по-общата перспектива на това как може да се увеличи ефекта за, на, за, на помощта за развитие. Нека опиша общата картина, общия контекст. Ще говоря за това, какво от перспектива на Световната банка трябва да се направи, след което ще направя заключение за това как различните институции могат да си сътрудничат. И така, най-напред за контекста. Както чухте от предишния колега, е, нашата цел беше поставена за 2015 година да постигнем целите за развитието на хилядолетието. Но, оказва се, още много неща трябва да се направят. Международната общност мисли за нова рамка и то за нова финансова рамка приоритет е помощта за развиващите се страни. Ако погледнем е, това фолио, ще видим, че всъщност е, много малка, малка част е помощта за развитие, която е насочена е, към развиващите се страни. По-голямата част идва от частния сектор. През последната година, заради кризите, кризата, повечето парични средства намаляха, особено намаляха потоците от средства от страните по сериозно засегнати от кризата. Но така или иначе средствата са недостатъчни за постигане на целите за 2015 година. Ако погледнем потоците, паричните потоци от частния сектор, ще видим, че нещата са много различни. До 40% са паднали средствата, идващи от средно развитите страни. И много малка част от а, общите средства отиват до най-малкото, най-малко развитите економики. Така че това е един друг фактор, който възпрепятства постигането на целите на хилядолетието. Нашата цел е да оптимизираме всеки цент, който разходваме – затова ще се съсредоточа на върху въпроса как да максимираме, как да увеличим въздействието на официалната помощ за развитие. Ние смятаме, че трябва да се направят две неща. Най-напред да се увеличи ефикасността на помощта, т.е. по-економично да разходваме и да получаваме по-добри резултати. И е, на следващо място, както каза и колегата, да намерим повече е, средства, повече източници на финансиране. Как може да постигнем тези цели? Нека започнем с ефективността на помощта. Най-напред, е, международната общност се срещна и говори няколко пъти в Босан, в Монтерей по въпросите за ефективността на помощта за развитие. Има някои логични принципи, които могат да бъдат приложени. Те са заложени в мониторинга, който се прилага. Дали помощта е ефективна, това зависи от факта дали помощта съответства на национални стратегии. Също така, важно е да се работи с различни партньори, да се намали бремето от работата и също така важно е да се работи на двустранна основа. Фокусирането върху резултатите, това е също много важно и бенефициерите трябва да са по-отчетни. Това са основни принципи, които се оказаха много важни и оказаха своята ефективност, доказаха своята ефективност. Но ние смятаме, че това не е достатъчно и още много неща могат да се направят за увеличаване ефективността на помощта. Най-напред смятаме, че трябва да оптимизираме резултатите на помощта. За тази цел се съсредоточаваме на върху резултатите. Какво имаме предвид? Да трябва да уточним точно, конкретно целите по, по проект, по страна, трябва да имаме ясни цели, които да следим, да, да контролираме и за които да получаваме отчети. Е, тези цели трябва да са интегрирани в проектите, в стратегиите на страните. Освен това, трябва да използваме обратната връзка в нашите оценки – за да оценим какво, кои механизми работят, кои не работят, кои политики, кои, кои методологии са подходящи в дадена среда, за да се постигне дадена цел. Това е критичен елемент за оптимизиране на резултатите. Ние също така в Световната банка развиваме метода за доставка, науката за доставка. Тоест, ние не стъпваме само на добрите практики за създаване на нашите стратегии, но оценяваме и начина на изпълнението им. И по този начин сме способни да дадем съвети на страните как да прилагат дадените проекти и да ги съпътстваме във всяка фаза от приложението. Отвореността е много важна, прозрачността е много важна, отчетността е много важна и то не само на донорите, но и на правителствата към гражданите. Това е много важно. Има и определени секторни ползи, които могат да се постигнат чрез прозрачността. Особено това е важно в областта на финансовите потоци, финансовата помощ. Така че има много ползи от прозрачността. Естествено, ние може да предоставяме много информация, подробна информация като донори, но също така може да поощрим и бенефициерите да а, подадат информация на гражданите. Освен това, може крайните потребители също така да бъдат поощрени да а, участват по-активно в даване на обратна информация, обратна връзка, така ние може да предприемем коригиращи действия в бъдеще. Прилагаме геомапинга като средство за увеличаване на прозрачността. Какво сме сторили до момента? В кои сектори? Какви проекти? Ние представяме тази информация, за да се избегнат препокривания. Дава се карта, правим карти на проектите, къде се провеждат проектите, какви донори участват в тях. Има обаче и големи негативи. Виждаме, че а, ни трябва добра статистика, достоверна статистика. Не може да оценим резултатите, ако нямаме надежни статистики. Не може да отстраним дефицитите в нашата работа а без статистика. Това е голям проблем за много страни, особено за бедните страни. Статистиката е проблем. Например, в Южна Азия и Субсахарска Африка – по-малко, повече от 2% е, от населението живее в региони, където не може да се направи статистика. Почти половината от е, страните в Субсахарска Африка не са, не са имали преброяване на населението. И това са все е, данни, които са критични за нас, особено когато става дума за данни, засягащи по, по, по, населението. Обединените нации и други служби са се ангажирали да отстранят тези пропуси, пропуски. Сега, чрез намиране на допълнителни финансови източници може да постигнем още допълнителни положителни резултати. Най-напред ще спомена местните ресурси те са много важни поради две причини. Най-напред, страните зависят по-малко от чужда помощ. Освен това, хората се чувстват по-обвързани с проектите. Например, събираемостта на данъците може да се увеличи. Имаме около 20 економики, е, които събират около, където събираността на данъците е само 20%. Това е критерий, който е много важен критерий, събираността на данъците, защото това дава ясна представа за потенциала на а, страната. В а, много развиващи се економики се оказва, че събираемостта на ДДС е 60%. Това е голям потенциал. И така, публично-частните партньорства, това е следващата ключова дума, която използвам. Могат да се ангажират тук много сектори, могат а, гаранциите за успех да се увеличат, може развиващите се държави да бъдат поощрени да прилагат по-добра регулативна среда и да я подобрят. Ще се спре на някои инициативи. Една инициатива в частния сектор за специфични инвестиции – е, тя обаче действа само когато има ясни резултати. Един друг е, инструмент на Обединените нации, там се дават а, ангажименти, поемат се ангажименти към развиващите се економики чрез ставане на облигации. А, е, по този начин се финансират определени нужди в страните от проекти. Освен това, имаме и други инструменти. Използваме държавните ресурси, държавните дългове. Понякога и за е, развиващите се страни има дългове на равнище 3 трилиона евро. Освен това, използваме като инвестиционни инструменти и пенсионните фондове. Така че тук може виждаме възможност за развитие и на тези институции, финансови институции в а, посока на инвестиционни инструменти. Ние сме заложили приоритети за периода след 2015 година. Е, ние се опитваме да създадем комплект от индикатори. Комисията работи на тези индикатори. Те трябва да положат, послужат за мониторингване на приложимостта на помощта за развитие. И така, в заключение, има много възможности за повишаване на ефективността на помощта, може да се подобри изпълнението и най-добре би било, ако обединим усилията си. Световната банка и комисията си сътрудничат и могат да си сътрудничат още по-добре за постигане на, цели, на тези цели. Ние имаме много съвместни проекти, но сега ще се спра на някои предложения, които мога да дам в тази насока. Може да продължим да работим по рамката 2015 година още по-интензивно и се надяваме, че комисията може да ни помогне с статистика, за, а именно да се развие капацитета у развиващите се страни за даване на достоверна статистика. Може да се подобри развиването на национални стратегии, с това може да подпомогнем страните и комисията тук може да е много активна и също така да подобрим възможността за смесване на различни видове финансови инструменти. Благодаря, с това приключих презентацията си. I want to thank. Бих искала да изкажа благодарност на госпожа Сартен. Сега е, Пристъпваме към последното изказване от първия набел. Давам думата на господин Джеси Грифиц, директор на Евродеп, Европейската мрежа за дълг и развитие. Той има подробен опит във връзка с развитието и околната среда. Той ще говори за оптимизиране на европейските ресурси за развитие. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви за поканата, която ми беше отправена. Е, по принцип е любезно на, подобно, е, на подобна проява да се каже благодаря на всички, е, обаче аз ще бъда нелюбезен и ще ви кажа, че почти не съм съгласен с казаното до тук и ще се опитам да обясня в рамките на 10 минути, но ще се върна към това след секунди. Искам да кажа три неща в началото. Първо, когато говорим за необходимостта от оптимизиране на ресурсите за развитие и за нови инструменти, трябва да ви кажа, че има огромна потребност от традиционни публични ресурси. На второ място, е, сега се говори за съчетаване с е, е, е, частно финансиране това е много проблемно понятие в момента и смятам, че не трябва много да се вълнуваме на тази тема в момента. И на трето място е, е, всичко трябва да се прави за подкрепа на мобилизирането на местните средства. И искам да посоча няколко примера с това, което можем да направим тук в Европейския съюз, е, за да няма незаконни финансови потоци от развиващите се страни и как нашата помощ да бъде насочена за развитие развитието в развиващите се страни. Първо, огромната потребност от публично ресурси, ние знаем, че има най-различни цифри. Обикновено обаче е, е ясно, че трябва да има много голямо увеличение на сумите е, и е, да се постигне целите на 2000-летието има да се извърви още дълъг път. До 2050 година ние трябва да имаме амбициозна цел, изцяло да изкореним бедността и тогава ще трябва много повече средства. 60 милиарда, докато някой смята, че ще трябва 1 трилион, за да е, изпълним нашите задължения както към околната среда, така и към бедността, така и за развитието. Тоест, необходими са ни още много пари и всички трябва да оказват традиционната подкрепа на училища, санитарни услуги, болници и така нататък. Не бива да забравяме, че това е много важно. И така стигам до втората точка, а именно понятието за лостов ефект от частното финансиране. Миналата година направихме подробно изследване, може би на входа има още няколко копия и можете да ги погледнете. Сега, е, работата, по която сме работили до сега, според нас е много проблематична, защото ние сме склонни да следваме пазарите, т.е. тежко инвестиране е, в е, страни с средни доходи, а не с ниски доходи. И Световната банка, и Инвестиционната банка са правили това. Те инвестират в страни с средни доходи. Освен това се го работи обикновено с финансов сектор, а не точно там е необходимо финансиране. Така че начинът по който се работи до момента е, че частното финансиране, е, е, което се подкрепя и от публични институции, и публични финанси, е, подкрепят областите, където така или иначе върви частното инвестиране. Така че въпросът е кой кого подкрепя в момента и кой на кого оказва лостов ефект. Така че трябва много по-добре е, да поработим по въпросите и по-добре да ги е, схванем. Примерно виждаме, е, че е, в комисията има коефициент от 30 към 1, докато ние искаме да има 30% допълнителен ефект. Така че въпросът е как да докажем, че това така или не, че нямаше да се случи. Обикновено трудно се доказва и частните инвеститори и без това ще да инвестират. На второ място, ако при най-малкото инвестиране има една трета, тогава имаме 100 спрямо едно лостов ефекта. Докато е, ако частните инвеститори е, е, вложат 100 долара там, където вие сложите един, тогава виждате какви са целите на частните инвеститори и в какво инвестират. Е, така че трябва да знаем, е, че е, има разходи по възможностите. Ние имаме ограничени публични средства и всяки долар, който инвестираме, трябва да доведе до частен долар, който да бъде инвеститор, да бъде инвестиран трябва много сериозно да се отнесем към такова решение. Освен това, трябва да има по-прозрачна отчетност, особено когато се съчетават публични и частни инвестиции в развиващите се страни. А, така че е, има е, е, в Световната банка е, са наблюдатели, те са кучета, които следят как е, е, се развиват нещата и те наскоро изнесоха доклад. Е, и в заключение Световната банка не може да оцени отражението върху социалната и околната среда на подобни инвестиции. Така че огром, има огромен проблем да се знае какво става с парите, да има отчетност и всичко да остава прозрачно. И накрая въпроса за пасивите, за риска. Ако инвестициите потънат, кой ще плаща за тях? Така че, ако се е, трябва да, все пак разумно е да кажем, имаме ограничени публични средства, защо тогава да не търсим повече частно инвестиране в развиващите се страни? Аз бих казал, е, я се спрете малко и вижте какви са фактите. Трудно се постига такова нещо и е, мисля, че е, не трябва да отиваме и твърде далече. Е, както току-що се каза. Така че, кои са альтернативите? как да използваме ресурсите за развитие и европейските средства за развитие, за да се подкрепи мобилизирането на местни средства в развиващите се страни. И е, тук, е, е, тук има таблица, изготвена в края на миналата година, с размера на различните ресурси, които се отпускат в развиващите се страни. В синьо са местните ресурси, които са много по-големи, отколкото всякакви други източници на средства. Е, имаме 30% от публично развитие, много високо частно инвестиране, много по-високи с външни потоци, е, ето виждаме ФДИ са ниски спрямо местните средства. И ако видите червените цифри, виждате, че изхождащите потоци са много по-големи от вливащите се потоци. Така че трябва да видим, е, е, че всъщност има доста незаконни неща, престъпления, укриване на данъци и така нататък и могат да се свършат много неща в Европейския съюз и за това бих искал да приканя европейските депутати да гласуват директивата срещу прането на парите тази година. Тук е, виждаме е, подкрепата за мобилизиране на местни средства. Как ние използваме средствата си, когато се отнася за частен сектор – и тук виждаме, че повече от половината от помощта се инвестира чрез частния сектор, чрез е, е, блага и услуги. Две трети отиват е, за дружества в Организацията за економически развитие. Така че какво можем да направим със собствените си пари? Е, ще имаме много по-добри резултати, ако много е, повече е, се подкрепя мобилизирането на средства в самите страни. И от цифрите тук в таблицата виждаме, че има споразумения за спиране на използването на бедността за частния сектор в богати страни. Ние смятаме, че има и различни практики за отпускане на държавни поръчки, които са наложени. Така че е, мисля, че трябва да се сроточим върху най-доброто използване на средства за развитие е, от Европа. В заключение, да не забравяме, че има огромна потребност от традиционни публични е, средства в развиващите се страни. На второ място, е, как да се съчетава публично и частно партньорство. Мисля, че имаме дълбоки проблеми. Трябва да видим как да ги решим. Е, говорим и за платформата, за която се спомена. И на трето място да се съсредоточим върху мобилизирането на средствата, които си имаме ние, да пометем през собствената си врата, и изобщо как да подкрепяме е, частния сектор в развиващите се страни, вместо да субсидираме собствените си фирми. Благодаря ви. Благодаря много. С това приключихме изказванията по първия панел и минаваме към втория панел. И там нашите експерти ще ни а, обяснат е, къде от географска гледна точка сме постигнали най най-добрите е, успехи. Сега първият ще бъде господин Дефелт, който е, е ръководител на звено в е, е Института за разви... Отвъдморски институт за развитие, той има много голям опит, защото е съветник на различни неправителствени организации и международни финансови организации. Той ще отправи един критичен поглед към методологи, смесената методология за финансиране на Европейския съюз и инструментите. Благодаря за това, че ме поканихте да взема думата тук пред вас от, и да кажа няколко думи за схемите за смесено финансиране. на Европейския съюз. Ще направя три неща. Ще се спра на три неща. Първо ще обрисувам една картина на а, състоянието на нещата в а, момента. А, как до, до сега говорихме предимно за помощ за развитие и е, помощта беше единствената форма за за помощ на развитието, докато все повече и повече е, мислиме и говориме за финансиране за развитие и ще бъда много кратък в обрисуване на самите схеми за финансиране и на последно място ще говоря за за и против преимуществата и недостатъците на различните схеми, като това ще се основава на различни аналитични изследвания които са из, е, извършени от е, Европейския think tank по е, развитие. Така, първо, нека да видим как, каква, какво е състоянието на финансирането в Сахара на, в Африка на юг от Сахара. Както каза един от преждеговорящите, много е, голяма част и важна част от финансирането идва от собствени ресурси. През, послед, през последните години потоците за финансиране в Африка, на юг от Сахара се увеличиха много и много от страните от този регион емитират облигации в последните години като начин за финансиране на проекти. Има и други финансови потоци, които можем да споменеме. Помощ за търговия и други потоци. Така че имаме е, най- различни е, и разнопосочни финансови потоци. Имаме също така и е, двата вида финансиране чрез грантове и заеми. Така, ако погледнем положението в Африка на юг от Сахара, виждаме на този график, а, увеличаването на а, сумите постъпили в а, региона. Неодавна, поради финансовата криза и поради други причини, е, равнището на финансиране се стабилизира и дори малко намаля страните бенефициенти или реципиенти, като че ли е, е, проявяват е, желание за допълнителна допълнителен е, дълг. Един е, не неодавна обсъждахме емитирането на облигации от Руанда в Руанда. в, в момента, в който тези облигации беха емитирани, в момента, в който имаше е, намаляване на е, финансовите потоци към е, тази страна. Тези потоци всъщност не могат да се разглеждат по-отделно, а под формата на, на, на пакети и понякога те, как, както казах, те са комбинирани, грантове, заеми за да речеме за финансиране на инфраструктурите, енергийните инфраструктури и увеличаване на местните ресурси за намаляване на бедността и развиване на здравеопазването и образованието. Така че предоставянето на помощ в този вид пакети е много а, полезно и целесообразно. Различни са институ... институциите, които предоставят а, този вид а, а, пакети, а, европейските банки, двустран, по, двустранен а, порядък, а, филан, филантропи, донори, а, банки от а, страните БРИК. А, частни инвеститори и така нататък. Нещо, което е, може и трябва да се направи е да по някакъв начин е, да се обединят всички тези ресурси, да се комбинират е, ресур... ресурси. На, на европейско равнище това може да се направи, то може да се направи в едни доста глобални мащаби. Както казах, грантовете се използват в най-различни области, но включително и за финансиране на изследвания за за, за, за допустимост, за включително изследвания за последиците, ОВОС, така че Грантовете се използват също, също така за обезпечаване на техническата страна на проекти. Сега. Колкото до статистиката, тук чухме някои цифри, които бяха представени, включително а, беше говорено и за левериджовия ефект. Сега. Сега регион, регионалните регионалните схеми и потоците позволяват първо да се финансират изследванията за осъществеността на даден проект. Е, и, и проучване на най- е, най-спешната необходимост. И често пъти си даваме сметка, че при извършване на такъв вид проучване се оказва, че инвестициите не трябва да бъдат задължително, да речеме, в областта на транспорта, въпреки че има необходимост от строеж на подобно съоръжение. Също времено и ресурсите, да речем, не трябва да отидат само в един проект за посрещна централа или така нататък, а трябва нещата да се разглеждат а, пакетно. А, Сега има и, разбира се, и комисията при изработването и европейските институции при определянето на а, своите приоритети и цели а, трябва да имат предвид а, и а, предизвикателствата, с които ще се сблъкват. Въпроса е първо каква е, каква е дефиницията на официалната помощ за развитие и доколко тя е осъществима и какви са равнищата на осъществимост. Все повече и повече обаче разбираме, че необходимо е да се официалната помощ за развитие трябва да се отпуска, на, да се е, планира на пакети и да се отпуска на пакети. А, като трябва също времено да се, да се определят а, е, по а, е, ясно целите, целите, които могат да бъдат сътрудничество или да, бенефициента да определят част от тези цели или някои аспекти на тези цели. От мисля, че можем да кажем, че не, не, не можем да дадеме предпочитание на една а, форма или друга, но при всички случаи а, а, си, а, постигането на левречупия ефекта става чрез, чрез комбиниране, както казах, чрез синергия. Извърш, из, извършихме някои Изследвания, ако, ви, ако прегледате годишните доклади на, разли, на различните а, донори, институти и така нататък и а, процента леверидж, някои отчитат едно към 3, едно към 5. А, спрямо първоначалната инвестиция като се вземат, като се взема, вземе предвид и увеличаването на пропорцията между инвестиции и нарастване на БВП. са различните институции резултатите са различните. Е, търсения ефект е различен. Някои отчитат е, не повече, е, дял не повече от 0,2, докато в други институции отчитат много по-висок процент на левредж. Така че. съм съгласен с това, което каза Джес, обаче по повод на смесените методи. Колкото до управлението на потоците, можем да разгледаме нещата от две гледни точки. От, от една страна за кредитите е, кредитите, които се отпускат от е, частния сектор. имат е, свои, специ... свои специфики. частния сектор поема повече рискове, но иска по-голяма възвръз... възвръщаемост, по-голяма печалба.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 в колко, когато обаче става дума за грантове, очакваните резултати и е, целта не е точно е, същата. Така че е, въпросът е коя от, кой от компонентите може да вземе превес в, при създаване на една смесена система и, и Второ, трябва ли да има регионални схеми или трябва да има тематични е, схеми на е, смесено финансиране? по какъв начин ще се разпределят средствата между тези, между тези две различни схеми, регионалните и е, тематичните. Кой, кой, кой от елементите ще има превес, дали гранта, дали заема е, и по какъв начин да определиме съотношението между двата компонента, за да получиме наистина един инструмент, който може да бъде целесообразно използван и който да даде желаните резултати. И ако погледнем предишните цифрите, при предишни години виждаме, че има превес на помощта към публичния сектор. Но Същевременно в последно време установяваме, че е, им, има смисъл да се е, е, насочват средства към е, жизнения частен сектор, защото той генерира работни места и спомага за развитие на економиката. Така че независимо какъв, какъв какво ще бъде съотношението, независимо каква, какви ще бъдат източниците. Тези схеми определено са полезни и ефективни, но трябва за бъдеще да се осигурят по-добри и по-акуратни инструменти за управление за да може наистина да се е, постигнат необходимите резултати, като се отчитат и спецификите на отделните страни. Thank you very much for the precise presentation. Now we move on to our first case. Благодаря. Сега продължаваме с първото изследване. Става дума за сътрудничество между международни финансови институции, които засягат държавите процес на предсъедин... предприсъединяване от Западните Балкани. Приветствам господин Керано и господин Чинголани от Алесандро Карано е съветник на ръководството и начин... началник отдел на отдел стратегии от Европейската инвестиционна банка. Той работи в платформата и за платформата за инвестиционно сътрудничество и специалист по механизмите, по смесените механизми. Масимо Чингулани, е съветник на ръководството дейности в Европейския съюз и държавите кандидатки от Европейската инвестиционна банка. Имате думата. Благодаря. Благодаря за вашата покана. Аз ще говоря 10 минутки и след това ще дам думата на колегата. Ще си разделим тежестта на половина. First, introduce uh, what is the EIB. Най-напред ще говоря за подхода към смесения подход. След това ще говоря за рамката на Западните Балкани, а Масимо Ченгулани ще представи някои практически примери и ще говори за своя опит в тази рамка с определени проекти. Както знаете, Европейската инвестиционна банка финансира проекти главно в европейския проект, но има и е, такова перо, което подкрепя външната политика на Европейския съюз. Съсредоточаваме се главно върху политиката на разширяване, т.е. страните кандидатки. Това е 10% от нашата годишна дейност. 7 милиарда евро се, се насочват към неевропейски страни, както за частни, така и за публични проекти. Ние действаме под мандата, който съвпада с, с многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Това е важно, защото по определен начин. Това е инструмент, който съчетава различни финансови източници и стъпва на бюджетна гаранция от Европейския съюз. Това ни позволява да покрием държавния политически риск, който съществува, който е присъщ за операции извън Европейския съюз. Това позволява на банката да дава заеми от фондове, които идват от капиталния пазар. За момента, до края на тази година, става дума за 30 милиарда заеми, които са гарантирани от 1,5 милиарда от бюджета средства – а пък тези 30 милиарда ние ги заемаме от капиталовия пазар. За следващата финансова рамка а, нещата трябва да се уточнят. Има предложение от комисията. Знаем, че предстои одобрение от парламента. Мандатът е важен, защото той задава гаранцията, но задава също така и е, политиката. Така че всичките изисквания за създаване на платформата, за нашите дейности проистичат от политиците. Сега за смесения механизъм. Ние имаме доста опит, почерпан от работата в комисията, от комисията, от финансовите институции – Смесените механизми са факт, интересен феномен. Няма да повтарям преждеговорившите, но левериджът е много интересна концепция. Трябва обаче да внимаваме с цифрите. Когато използваме грантове за техническа помощ, за изследване на осъществеността на даден про, а, проект или за инвестиции, това не. Това а, предпоставя различни тълкувания на левериджа. Ние не. Това са механизми, които създават добавена стойност, а не печалба или пари финал е добавена стойност, която стъпва и се гради на знания. Освен това, ние сме заинтересовани от постигане на заложен, предварително заложените цели. Искаме да провеждаме устойчиви проекти и това се дължи на факта, че ние прилагаме ясни стандарти за, за заемите, които даваме. Те трябва да се върнат в рамките на няколко години. Имаме предпазни клаузи, които се прилагат в рамките на публичните търгове, на публичните поръчки. Имаме аспект, който е, има изисквания за добросъвестно изпълнение на проектите и опазването на околната среда. Освен това има и друг компонент, свързан с заемите. Той ни дава възможност за собственост от страна на бенефициерите. Това също има благоприятно въздействие при връщането на, дъл, на заема. Ще ви покажем някои примери за економично използване на средствата. Имаме в много региони извън Европейския съюз проекти. Банката действа в, както казахме, в страни кандидатки и действа по прозрачен начин – Прозрачността се прилага още на съвсем равна фаза. Идентифицираме нуждите за съфинансиране, например, и благодарение на това нашата степента на съфинансиране се отруи през последните години. По принцип, половината от проектите извън Европейския съюз се финансират с други банки за развитие или пък други институции за развитие, било то международни или европейски. Един друг пример. Това е инициативата за взаимно подпомагане. Тя покрива проекти, които се прилагат главно в Северна Африка и Субсахарска Африка. Възможно е да идентифицираме на много ранна фаза споделянето на отговорностите при прилагането на проекта. Може да идентифицираме коя институция е най-подходяща да ръководи даден проект. Това зависи от основните компетенции и предимствата за институцията. Така може да разпределим работата, да не препокриваме дейности и това се отнася и за финансирането. Ръководещата институция е, играе ролята на основен посредник между бенефициера и донора, а другите институции, е, които се финансират проекта, разчитат на работата на водещата институция, така избягваме дублиране на процедури и работа. Това съответства и на водещите линии за работа от Световната банка. Сега преминаваме към Западните Балкани. Там имаме смесени проекти със Световната банка, Европейската банка. А повече от, от година трая подготовката за тези проекти. Трябваше да определим параметрите на този механизъм, особено що се отнасяше до управлението. Това, както казахме, бе един от много важните инспекти на проектите и трябваше да оценим какви са нуждите на региона, на бенефициерите и очакванията на донорите. За щастие успяхме да приложим, да свършим тази работа качествено и да започнем провеждането на проектите. Обединихме различни инициативи в инструменти в един механизъм. Имаше двустранни фондове, идващи от отделни държави членки, имаше фондове от европейските институции, имаше фондове от комисията и други донори, така че ние успяхме да обединим всички тези финансови инструменти в един механизъм. Това беше много добре за бенефициарите. А беше добре и за държавите членки. Така държавите членки е, можеха да предоставят грантове, които не бяха предоставили преди за региона, или пък ги предоставяха само за, на двустранна база. И така, е, ние успяхме да се съсредоточим само върху няколко приоритетни проекти. Е, съгласувахме ги с бенефициерите, така че това беше основният двигател на този инструмент. Естествено, финансовите институции е, оцениха този инструмент и решиха каква да бъде финансовата схема, схемата за финансиране. И накрая, Важно е да кажа, че в рамките на тази рамка, че в рамките на този механизъм, можахме да канализираме всички средства от институциите и постигнахме един много висок леверидж. Така че трите финансови институции дадоха и бюджетна подкрепа, а не само а, с финансова подкрепа за проекти. Благодаря, Алесандро. Аз ще продължа презентацията със следното. Вие е, ти представи много ясно е, каква е координацията на помощта в рамките на смесения механизъм. И всъщност интересно е да се каже, че в началото из... искането от по-голяма координация между донорите дойде от бенефициерите. Например, е, що се отнася за Западните Балкани. Защото донорите представяха различни условия и изисквания и бенефициерите казаха, моля, споразумейте се какво искате и какво искате да прилагате, да провеждате, какви проекти искате да провеждате. Така че това беше прагматичен аспект. Идеята на рамката беше връзката между гранта и заема. Но гранта и заема означава всъщност връзка между гранта и проекта. Тоест, имаше връзка между финансирането и нещо, което беше акумулация на е, твърди активи, което вече трябваше да бъде проект, е, оценено много точно това беше всъщност проекта. Проекта, който трябваше да генерира печалба. Печалба, която да може да върне заема. Така че отново ставаше връзка, е, дума за връзка между проекта и, финансово, и, фин, и неговото финансиране. Как се прилагаше този смесен механизъм в нашия случай? Алесандро подчерта принципа за собственост на проекта. А, не става дума тук за избор. Регламента постановява следното, че бенефициера има, е, дава някаква заявка за проект, който съответства, който съответства на национално на, на национална нужда Ние създадохме финансова група, там участваше комисията, различни донори и това, което правехме, е, беше оценка на заявката. Това правеше комисията, дали съответства искането на европейската политика и оценка на самия проект. От оценката зависеше дали грантът може да се даде или не. И накрая, заключенията бяха представени на надзорния комитет от донорите. Има предста... Имаше представители в този комитет и на бенефициерите. И ако решението беше положително, то гранта се даваше, но също така се казваше какъв ще бъде, е, т.е. какъв ще е гранта и какъв ще е заем. Ще ви дам няколко цифри. 27 е, е, гранта, 270 милиона гранта, милиона бяха дадени като грант за 137 проекта. а 2,3 милиарда евро бяха заемите. Ако сметнете левериджа, нивото на левериджа е между 8 и 9. за бъдеще. Очакваме 7,7 милиарда. Този същия леверидж ще, стане, ще се повиши на степен 22. Така че важно е, когато говорим за левериджа, да имаме предвид а, с, а, ясните цифри, конкретните цифри. Освен това, имахме и ясни поети ангажименти относно заемите. За щастие, може да ви кажем, че банката даде много ясна заявка за връзката между проектите и е, грантовете. Е, тази връзка може да бъде гарантирана. Сега за леверича. Ясно, има разлика между е, финансирането, нивото на политиката, нивото на качеството, обаче това, което тук е важно е, че когато всички сме седнали на една мяса, надзорния комент, бенефициерите, донорите, финансовия, фин, финансовите институции. Това, което се случва на тази маса е, че трябва да се постигне споразумение по някои приоритетни проекта. И това е добавената стойност на този инструмент за, за, за, в нашия случай. Сега някои конкретни проекти, които финансирахме. Ние разпространихме една брошурка където сме описали проектите. Може би мога да уточня, да говоря малко повече за първия проект. Това беше проект за развитие на науката в Сърбия. Имаше грант от нашия инструмент, имаше заем и проектът в момента е приключен. Това е нещо, което е факт. Той се е случил построен е център за наука, технологичен парк, е, център за поощряване на науката и така нататък, на научните изследвания. Това е естествено пример за проект, който нямаше да се случи, ако не беше даден грант от нашия инструмент, защото проекта беше е, блокиран, тъй като нямаше финансиране преди ние да се намесим. Още един пример в селското стопанство. Там ние успяхме да мобилизираме грантове, успяхме да отговорим на, услов... на определени условия. Имаше 30% грантове, 30% от общата сума на заема. Това беше проект за развитие на селското стопанство в Албания. И третия пример, който ще там, който смятам, че също е интересен, той показва гъвкавостта на нашия механизъм. Това е така нареченото предприятие Западни Балкани, развитие на е, инструмента за иновации. Нашият механизъм даде гранта. Е, по този начин ние създадохме е, опосредствахме достъпа на дофинансиране на малки и средни предприятия. Създада се, създадоха се два фондове, един за иновации, други за, другия за капиталова помощ. И така много малки и средни предприятия можаха да получат помощ, която преди не получаваха от банките. Става дума за бюджет от 142 милиона евро и с този инструмент бе дадена и техническа помощ, която бе като допълнение на традиционната подкрепа за малките и средни предприятия. Опитът от нашата работа може да се обобщи последния начин. Значи собствеността върху проекта, координацията на економическите политики. Тя се случва чрез сътрудничеството на донорите и бенефициерите. Те се споразумяват как да се третират грантовете и заемите. Освен това, важно е да се подчертае, смесеният механизъм осигурява правилното прилагане и постигане на резултати чрез гранта. Освен това, трябва заема да бъде подписан, трябва да има договор за заема, защото ако се даде, даде само техническа помощ и не се изпълни проекта, то парите потъват. Това бе подчертано и от преждеговорившите колеги. Има и елемент на а, ефективност, на съвместно използване на ресурсите от институциите, въпроса за левериджа, както на материално, така и на политическо равнище. Както казах, е, в една дискусия се определят приоритетите, приоритетните проекти и се взема решение какво, е, какво да бъде подкрепено. Сега за бъдеще. Аз говоря само за Западните Балкани. Ние започнахме в една ситуация, в която имахме минус 0,8% ръст. Това не беше естествено ситуация на истински ръст. Това беше много трудна ситуация. И ако направим малко изчисления, ще видим, че за периода 2014 и 2020 година ще имаме нужда от 8,9 милиарда евро на година да се инвестират в инфраструктурата и в социалната система на Западните Балкани. Затова смятам, че е важно да се продължи с този механизъм, защото както грантовете, така и заемите трябва да се вливат в същите приоритети – Алеха Алесандро говори също и за важността за получаване на мандата за даеме ване на заеми. 113 милиарда евро, една четвърт от този капитал е необходима за инвестиция, т.е. 24 милиарда евро трябва да се инвестира. Това е много по-малко, отколкото банките дават на година като кредит. Това е три пъти повече, т.е. съотношението в Европейския съюз е три пъти повече. Може да се изчисли обаче, че една трета от този 25% БВП е, инвестиции трябва да отиват за инфраструктурата. Тук може да се смеси един потенциален милиард грантове и 7 милиарда заеми. Но това трябва всичко да се изчисли и да се планира естествено. И така, накрая, необходимостта от макровизия, която да е дългосрочна и която да се споделя от всички заинтересовани страни. Смесеният механизъм може да постигне общите цели и важно е да се каже не винаги, когато получим заявка от националните власти, имаме добре изчислен, обработен план за отдаване на заем и прилагане на проект. Това не е така. Виждаме, че имаме нужда от стратегията, която предлагаме. Подкрепяме комисията да има регламент, който да постановява планиране и програ... програмиране на бюджет и съответния бюджет за това планиране и програмиране. Не. Важно е да имаме приоритизиране на бюджет на проектите и трябва да знаем по какъв начин те ще бъдат прилагани и финансирани. Важен е и въпрос за собствеността върху проектите. Бенефициерите и донорите имат право на собственост и носят естествено отговорността за изпълняването на проектите. Благодаря ви. Тъй като все още сте в залата, тази снимка не се отвася за нас. Благодаря. Така, благодаря ви. Е, сега приключваме изслушването на конкретния казус. Е, и втория казус е за Латинска Америка. Сега давам думата на господин Кортес за да председателства. Е, той ще ни запознае с, следващите експерти и с следващото изказване и представяне на конкретен случай. Благодаря. Muy bien. <clears throat> Pues eh, sin más vamos a entrar ya en el punto de... Ah, добър ден. Сега ще се спрем на Латинска Америка. Но преди това искам да ви е, представя господин Бурнадес, е, който е координатор в е, АЛОП. Искам да ви уведомя и за това какво мисли Комисията по развитие на Европейския парламент за положението в Латинска Америка. Ще се опитам да бъда колкото може по-кратък. Искам с няколко туша обаче да очертая положението в Латинска Америка. Мисля, че вие знаете за какво става въпрос. 18 страни от Латинска Америка, 11 от които са постигнали много висок процент на економически ръст. Е, и е, фактически те вече нямат нужда от двустранна помощ. 70% е, обаче от най-бедното население живее там. 63 милиона живеят в условия на крайна бедност. Десет страни от е, региона са част от 15-те е, страни в света, където неравенствата са най-големи. И аз мисля, че Европейския съюз е, все още трябва да играе изключително важна роля в този регион. Аз е, смятам, че предвид финансовата криза и е, континента остава в е, крайно несигурно положение. Не е момента да изоставим Латинска Америка. Сега трябва да се постигне добавена стойност от нашата помощ. Без да забравяме, че във всяка една от страната, от тези страни, доходите са средни, има и много бедни хора и трябва да се постараем да намалим неравенствата. Е, е, по силата на Лисабонския договор отношенията с Латинска Америка се променят. И там обаче никой не би разбрал защо вече представаме да им оказваме помощ. Въпреки, че сме поели политически и търговски ангажименти, е, така че ние не можем да заявим, че вече не изпитваме интерес към тези страни. 1750 милиона евро е размера на помощта. И аз е, искам е, да се спра именно на помощта и на преговорите, които бяха проведени, за да се стигне именно до тези суми. Е, естествено, че отговорността е много важна за университетите, за неправителствените организации, за е, предприятията от социалната економика, за предприятията, е, които обаче са с неидеална цел, където се търси печалба – според мен в Латинска Америка можем да почерпим примери за това, че е, помощта е била инвестирана целесообразно, че чрез нея е спасен човешки живот или че просто е променен животът на хората. Сега ще дам думата на господин Ернандес. Инструмента за сътрудничество за развитие е много важен но за момента е, той не се обсъжда при политическите дискусии. Някои от инструментите е, вече е, са почти в края на преговорите и сега предстои политически диалог. Трябва Латинска Америка да бъде приоритет за Европейския парламент и за Европейския съюз. Това не е мое лично мнение. Това е мнение на Европейския парламент, който гласова с широко мнозинство доклада за помощта за сътрудничество с Латинска Америка. И е, е, този вод трябва да се вземе предвид при преговорите, като се отчита и е, положението в някои страни от Латинска Америка, особено Колумбия, Еквадор и Перу. Това са страни, е, които ние разглеждаме като страни, е, е, които отговарят на изискванията за двустранна помощ в инструмента за сътрудничество в следващата финансова рамка. В доклада ние казваме, че не може рязко да бъде преустановено сътрудничеството с много други страни от Латинска Америка. По-скоро трябва поетапно да се преустанови тази помощ, защото има стотици милиони, които не могат да бъдат изоставени преди а, да се гарантира нещо, нещо подходящо. Това е целта ни по време на преговорите. Надяваме се да започне политически диалог и сме обезпокоени от това, е, че преговорите са протакт. Искам да кажа и да взема отношение по това, което тук що се каза. Ние непрекъснато слушаме е, някакви изказвания, обаче никой е, не може да направи коментар. Кратка забележка. Кратка забележка. Аз е, не съм против съчетаните помощи. Това е формула, която трябва да се проучи и която може да се окаже положителна. Казах обаче, че трябва рамка, че трябва да бъде регламентирана тя по много по-ясен начин. За това настоява Комисията по развитие. Сътрудничеството не е област като всички останали. Сътрудничеството е нещо много деликатно и за това ние смятаме, че комисията трябва да направи много по-сериозни предложения по регламентирането, особено когато имаме съчетаване на различни форми на помощ трябва да се намери формула за по-голяма прозрачност в работата. Аз съм обезпокоен, защото когато говорим за сътрудничество, говорим за рентабилност, за подобрение на управлението, но има неща, които трябва да са ясни и да не се смесват. Едно е усилието, което се прави спрямо държавните власти и публичното финансиране, чиято цел е подобряване на развитието и проекти за управление. Съвсем друго е масово частно финансиране в проекти за сътрудничество. Така че мисля, че би било уместно е както при публичното инвестиране, така и при частните инвестиции да има ясна и прозрачна рамка и тя да бъде приемлива за всички. Това е моето мнение. аз е, не искам да участвам в сътрудничество, е, за което се предполага, че може да се приватизира. Давам думата на господин е, Густаво Ернандес, който е координатор на АЛОП, забележителна биография. Той е антрополог той, е, е, той има диплома от е, е, Перу, от Венеция и Билбао, а също така и от университет Хостино в Тексас. Така че, Гоставо, имате думата. Еми. Благодаря. Бих искал да благодаря на европейските депутати за това, че ме поканиха да участвам в този тъй важен за света дебат за смесения механизъм. Тези смесени, смесен метод за финансиране може да бъде използван предимно за Латинска Америка. Той е много подходящ, така че е добре да има подобна дискусия в Европейския парламент. Това е една отлична форма на сътрудничество с страните от Латинска Америка. За няколкото минути, които са ми отпуснати, ще се, ще се опитам да ви представя с няколко думи участието на гражданското общество в Латинска Америка, основаваща се на едно изследване, провеждано от август 2012 година насам. Бяха направени теоретични а, проучвания. Включихме в а, това проучване, анализ на различни документи, организирахме също така и работни заседания, както и други а, мероприятия. Целта беше да имаме една а, едно е, изследване, което да включва и различните заинтересовани страни, е, да включва и Евро... Е, служители на Европейския парламент и всичко това ще приключи с е, публикуването на един съвместен документ. Е, преди започване на диалога отчетахме различията във вижданията на едните и на другите, като обаче цел, целта беше да се а, така се а, представят различните виждания с цел подобряване механизма на сътрудничество да се намерят нови парадигми за модела за сътрудничество. Сега няма да се да не влизам в подробности. Няма да ви представям състоянието в света в момента, но не трябва да забравяме, че сме свидетели на огромни промени в света и те е, изискват нови форми на сътрудничество и на помощта за развитие. За това трябва да се създадат и нови механизми за, помагане, за подпомагане, тъй като нещата се промениха през последните 10 или 20 на години бе отбелязан бърз растеж в страните в Латинска Америка, Европейския съюз бе основният донор в Латинска Америка, обаче сега неговата роля е по-малко важна, тъй като има нови развиващи се економики, като Китай и други играчи на международната сцена, които заемат мястото на Европейския съюз. Така че в тази нова структура, в тази нова действителност, е необходимо да се използват е, много по-норваторски инструменти, които да, е, да, да, да смесват, да комбинират различните методи на помощ, заеми и грантове които да бъдат е, насочени към малките и средни предприятия, към регионите, регионалните проекти, както и към е, големите инфраструктурни проекти. Целта е да постигнем целите на развитието, като същевременно се отчитат и е, появяването на нови проблеми в течение на времето, като проблемите свързани с околната среда, промените в климата, да могат да бъдат подпомогнати управляващите да се справят с новите предизвикателства пред специфичното развитие на този регион. Но основната, основната цел е и продължава да бъде намаляване и ликвидиране на бедността в този район. Десет са одобрените проекти. А, ще можем да споменем програмата за енергийна ефективност в Латинска Америка про, програмата за електрифициране е, в е, Никарагуа. Раз, развитие на а, транспортните устойчиви мрежи. Това е един регионален а, е, проект. А, е, програма за изграждане на селски пътища, на пътища в селските райони в е, е, Салвадор и интегрирано управление на водните ресурси в Колумбия. И Европейската инвестиционна банка работи ръка за ръка с други финансови институции. Както казах, 10 проекта са одобрени. Нека да кажа и няколко думи за бенефициентите на средствата. На първо място това са правителствата, както и, друг, и, финансови институции от Латинска Америка. Една част от а, споменатите от мен проекти са продиктувани от е, по-нови нужди, но които на практика са проекти, които е, са могли и са били включително провеждани в е, е миналото. Сега, новата концепция LIFE. Когато говорим за сътрудничество между Европейския съюз и Латинска Америка, имаме предвид предимно развити, развитието и помеща за развитие. През последните години тази цел, целта е било да се осъществяването на мегапроекти, които обаче от своя страна са имали много, понякога и пагубни социални последици. да. в а, рамките на тези колосални големи про, проекти има включително и а, строителство на язовири и които са довели до много а, изострена реакция от страна на местното население, демонстрации. А, Включително имаше и демонстрации срещу правителството на Иво Моралес за, за, за защита на защитени зони, включително и на едно индианско село, от което постепенно щеше да изчезне в рамките на осъществяването на един проект за развитие. Енергийната ефективност също е от огромно значение. Нека да спомена няколко проекта. Енергийната ефективност в Централна Америка като цяло, хидроелектрическа централа в Салвадор и други. В изработването на, на изследването участваха и представители на гражданското общество. Необходим, не, целта беше да имаме отзив от а, терена. Целта беше да се направи една равносметка на преимуществата и недостатъците на отделните проекти. И сега с няколко думи, пулките, които можем да извлечеме. И информацията, с която разполага широката публика, е повърхностна, недостатъчна и неусъвременена въпреки доброто желание на много институции, на е, просто общественото мнение няма и обществеността няма достъп до надежна информация на практика се, едните и другите си прехвърлят топката. Когато се стигне до Европейската комисия, се казва, че тази информация е чувствителна за инвеститорите, но на практика не съществуват ясно разписани правила за достъп до информацията. Така че нямаме и правила за разпределение на компетенциите между различните оператори. Още веднъж повтарям правила за достъп до информацията. Парламента, който до сега е бил наблюдател в този процес, трябва да участва все повече и повече в тези нови форми на сътрудничество с Латинска Америка и Централна Америка. Трябва също така да се намери и мястото на гражданското общество в целия процес. Недостатъчна е роля, недостатъчен дял е отреден на гражданското общество, което от своя страна обаче притежава необходимите знания и умения и участието му би било от огромна полза за всички. Знаеме, че проектите ще а, че ще се отчитат а, по резултатите, доколко даден проект е допринесъл за развитието, какви, какви ще бъдат последиците от а, а, приложението и, и а, осъществяването на даден проект. А, какви, ако искаме примерно да измериме процента а, вода, която даден проект би до, до който даден проект би дал достъп, то трябва да знаем на, как, да, на, как, на какви критерии да се базираме, за да направиме а, предварителната оценка, екс-анте и последващата оценка. Така, трябва да се изработат критерии и за отчитане резултатите на проектите спрямо дела в развитието, на напредъка, който до нас трябва да същевременно да отчитаме и компонента, свързан с човешките права в даден, във всеки един проект. Защото в много от проектите не съществуват и не фигурират критерии, които да са свързани да отчитат зачитането на човешки права. Това нито в а, анализа екс анте а ето точно гражданското общество би могло да допринесе за попълване на тези празноти и за навацване на тези е, пропуски. Наистина гражданското общество би могло да участва много по-активно в управлението на програмите Live. За съжаление, до сега нещата не стоят така. Благодаря, Густаво разполагаме с още малко време, което можем да посветиме на дискусиите. А сега давам думата на депутатите. Не знам дали има такива сред нас. Госпожа. Аз имам три въпроса. Най-напред до господин Девелта. Вие Говорихте за пакета на блендинга. Мислите ли, че този пакет може да се предостави от различни е, организации или няколко организации могат да се обединят и да, да, да предоставят един пакет? И два въпроса за Западните Балкани към господин Чинголани и господин Карано. Смятате ли, че смесеният инструмент бландинг е по-успешен и по-лесен инструмент, сравнен с, примерите, с другите примери от днес? И на второ място, в кои случаи бландинга няма да работи? Muy bien. Pues le daríamos la palabra en primer lugar al, a Mr. Mr. Eh, De Belde. Господин Дефелт има думата. Thank you very much for благодаря. Това е хубав въпрос. Не е лесно да се отговори. Зависи от обстоятелствата. Трябва да кажем, развиващите се страни имат избор. Е, има различни източници за финансиране. Има различни видове финансиращи потоци, които са насочени към развиващите се страни. Има различни предимства, свързани с тези потоци. Важното е да има по-добра координация. Ако една институция може да се справи, с координацията добре. Но това рядко се случва, защото всяка институция предоставя своята помощ и съответните предимства, свързани с нея. Въпросът е, че източниците на финансиране трябва да се обвържат един с друг и това прави смесеният механизъм бландинга. От тук проистича и нуждата за управлението. Тук се намесва и платформата, за която говорих. Затова е толкова важно да имаме инструменти, които да използват тази платформа за оценка на начина на, на изходното положение, в което се намира бенефициера, на неговите нужди, и как е да се приложи един проект, кой взима решенията, всичко това трябва да се координира. Е, това се отнася и за частните финанс, финансиращи потоци. Друг пример. Северо-южния коридор – в Южна Африка. Там има различни заинтересовани страни, има различни ресурси, но те се координират, за да преодолеят заедно ограниченията пред и предизвикателствата, пред които са изпратени. Понякога става дума за, образ, за обвързване на частния сектор, на финансовите потоци и в рамките на тази координация трябва да се включат и институции. Въпросът е обаче да се знае каква е структурата на един инструмент и как, къде, как и къде и кога може да се включи дадена институция или дадено заинтересовано лице. Следващият оратор. Uh, Благодаря ви за въпроса. Ще отговоря на първия. Дали съчетаването на средствата в Западните Балкани е по-успешно, в... отколкото в... в други региони? Аз мисля, че отговорът е прост. Зависи от критериите за успех. Ние видяхме данните за ефекта на лост, за финансови ефект на лост, е, как могат да се разпръснат средствата, какви заеми се отпускат е, въз основа на механизма за съчетаване на средствата. Има различни механизми по този критерий. Има обаче е, известни разлики и ние изразихме безпокойство. Всичко е свързано с, с рамката на политиката на Европейския съюз, защото политиката на Европейския съюз е различна за различните региони. Специално в Западните Балкани ние действаме по силата на политиката за разширение на Европейския съюз, т.е. трябва да има сближаване до европейските стандарти и освен това трябва да има собственост на бенефициентите, за да могат потенциално те да управляват структурни фондове, когато станат пълноправни членове на Европейския съюз, както е случая с Хърватия. Така че не мога да кажа дали има по-голям или по-малък успех. Е, смятам, че това е ключов елемент, който диференцира системите, защото самата политика е различна. Сега, собствеността на бенефициента е много важна. Мутатис мутандис, това е принципа, който постепенно се прилага и е, които ние обсъждаме в платформата. Е, друг аспект на разликата е възможността за управление в е, Западните Балкани. Трябва да се теглят заеми, е, от различни донори, включително някои извън Европейския съюз. Някои, да кажем, имат е, специални поръчки, които са направили. Примерно, да речем, Норвегия. Норвегия действа извън нашите механизми. А от друга страна има 10 милиона от техните собствени партньори, и аз мисля, че е, това е важно. Трябва да се опитаме да го приложим и при други обстоятелства, когато различни институции и неевропейски донори могат е, да участват в разширението на тортата и е, да се отпускат средства. Като цяло, като цяло има и така стои въпроса и с политическата воля за WBF. Е, всъщност е, съвета пожелае е, да се придаде основно значение на улеснения, които обикновено идват от бенефициентите. Не трябва да се има предвид и политиката на съседство, район на Средиземноморието. В Европейски съюз има един единен механизъм за съчетаване на средствата, но в регионите има различни други инструменти. Довил фонд и защо много други инициативи където се разпределя енергията. Има възможност да се изтеглят повече средства в единна рамка в други райони, например в Средиземноморието. Благодаря ви. Благодаря ви за въпросите. Аз мисля, че въпросът е труден, но искам е, само да кажа две неща по общата дискусия. Първо, е, това е съчетаване на различни форми на помощи, но в определена степен. Това е въпрос на разум. Поне когато говорим за Европейския съюз. Няма причина, поради която европейския бюджет е, да върви в различна посока, отколкото е, заеми от Европейския съюз. Така че има смисъл да се съчетават средства, независимо от това дали са безвъзмезна помощ или отпускане на заем. Не можем да кажем е, кое е по-добро. Разбира се, че така наречените грантове са ограничени, но заемите също са ограничени, но може би при тях можем да бъдем по-гъвкави. Така че всичко е въпрос на степен. Сега е, има и е, друг въпрос, който логично е, логично е, е първо да бъдат определени правилните приоритети. Когато се отпускат средства за правилни приоритети, примерно да кажем при Западните Балкани, ние финансираме проекти на публичния сектор. Има, разбира се, прозорец за енергийна ефективност, за малки и средни предприятия, но приоритета си остава публичния сектор. Та, в процеса на отпускане на средства е, има е, безброй причини, поради които нещата не сработват. И добре за в бъдеще, когато се изработва инвестиционен проект, да знаете защо е, преди това сте сгрешили. Може да бъде неправилна оценка на инвестицията, недостатъчен грант и защо могат да се съчетаят безброй причини. Но ще се опитам да отговоря на вашия въпрос и позовавайки се на казаното в е, изложението, бих казал, че е, нещата не стават, когато има е, грант за техническа помощ за изготвяне на проект – тогава вие влагате средства в подготовката на проекта, но проектът така и не се осъществява. Ясно е, че парите не са разходени правомерно, защото не сте получили резултат като, например, да кажем, по-голема производствена способност или нещо друго. Така че на микрониво сигурно ще има случаи, когато някой ще каже, че е, нещата не работят. Ако погледнете обаче от е, другата страна на монетата, Ако, например, увеличайте е, регулирането по всички механизми, това може да се окаже полезна идея, но може да се окаже че това е допълнително ограничение за осъществяването на някои от тези проекти. Така че, според мен, като експерт, аз съм, аз, съм, аз съм експерт, вие сте много важни лица, но това, което аз мисля е, че трябва да разглеждаме едновременно микронивото и макронивото. На макрониво искате ниво на инвестиции, ръст на брутния вътрешен продукт и отговорността на политика би било да определи ясно тези цели. И в някаква степен това, което казаха и другарите, и аз съм съгласен с някои отправени критики, но трябва да има възможност за гъвкавост, за да може наистина да се постигнат целите. И мисля, че това е, е приноса към е, днешната ви дискусия. Председателят благодаря ви. Не знам дали има друг въпрос. Ако няма друг въпрос, в такъв случай искам да дам думата на госпожа Ненски. Благодаря, господин Кратис. Благодаря, колеги. Мисля, че това беше един много интересен следобед. Мислим, че Европейския парламент може да продължи да бъде един форум за обмен на подобни идеи за бъдеще. Аз, разбира се, отбелязах някои заключения, които искам да споделя с вас. Смесания метод не е метод, който създава пари или генерира пари, но е един полезен а, метод. Инструмента за леверидж е много от голямо значение, но всъщност все още трудно можем да определим какво точно е леверидж и какви са ролите на различните компоненти. Трето, а, ролята на нови инструмент за коопериране и хармонизиране действията на различните а, оператори, донори и бенефициенти, но нека не, не забравяме, че координ, координацията между а, донорите е всъщност основното и това може да стане с или без а, а, смесения метод. А, също, също така беше, беха поставени поставени а, е, някои жалони по пътя на иновативните нови инструменти. Разбира се, трябва да видим и да проучиме доколко тези новаторски инструменти ще е, служат на целите на развитието. Мисля, че е, би било полезно да продължим диску... подобни дискусии и да продължим а, за обмен на мненията и за бъдеще да организираме такива инициативи. Благодаря за това, че ни отделихте време, че отговорихте на въпросите и ще се позовем и на, ваш, на вашата експертиза и за бъдеще. Благодаря ви.